Здравейте, колеги! Предлагам да започнем с дебата за този следобед. За нас е удоволствие да посрещнем е, министър Осиновски, е, министър на здравеопазването на Естония. И е, в момента е естонско председателство. Е, има много голям интерес в нашата комисия за е, въпросите, попадащи в компетентността на министър Лосиновски. Е, както вече сме говорили, има амбициозна програма в сферата на здравеопазването на естонското председателство. Добре е дошъл господин министр. Имате думата, за да представите приоритетите за следващите 6 месеца. Much, Благодаря много, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми дами и господа. Благодаря за тази възможност да представя приоритетите на естонското председателство в сферата на здравеопазването. Първо, благодаря на Малтийското председателство за отличната работа през последните 6 месеца и, както знаете, от 1 юли на Естония пое ротационното председателство на съвета на Европейския съюз за първи път. За нас това е повод за голяма гордост, за ентусиазъм, но също така е, но, върви за ръка за ръка с е, голяма отговорност. Мотото на нашето председателство е единство в, чрез равновесието и днес повече от всякога Европа се нуждае от единство в своите ценности, идеи и дейности. Здравето е нещо, което засяга всички нас лично. Здравословният начин на живот е важен за хората и им дава възможност да живеят активно, да имат един пълноценен на, на живот и да допринасят към обществото и економиката. Съгласно Евробарометър, Европейците смятат здравето, здравеопазването и социалното осигуряване за четвъртия най-важен въпрос а, за тяхната страна, като а, тази, този въпрос дели четвъртото място заедно с въпроса за тероризма. Днес има много предизвикателства в тази сфера в Европа. Знаем, че има много хронични заболявания в Европа, свързани с начина на живот, заболявания, които са предотвратими. Също така знаем, че болестите не познават граници, затова можем да поделяме решенията и заедно да се преборваме срещу предизвикателствата. По време на нашето председателство ще работим по програмата на Европейския съюз за здравеопазване в сферата на два приоритета. Първо, борбата срещу зловредната употреба на, алкохол и е, на второ е, е място е, цифровата иновация в здравеопазването. Злопотребата с алкохол е свързана с редица проблеми в обществото. Престъпност, насилие, намалена трудоспособност и също така е вредна за децата и семействата. Според оценките, разходите за обществото за причинени от злопотреба с алкохол възлизат на 372 милиарда евро. Европа е най- на е, е световната област, която потребява най-голямо количество алкохол и е, можем да кажем, че Европа наистина има проблем с пиенето на алкохол. В един глобализиран свят проблеми свързани с алкохола не могат да се решат само на национално ниво. Има трансгранични аспекти, свързани с рекламата, етикетирането, търговията през граница и всичко това намалява ефективността на мерките предприемани от държавите членки. Така че Европейския съюз има ролята тук и Европейския парламент може да има принос към към борбата срещу вредата от злоупотребата с алкохол. А, тук имам предвид по-конкретно стратегията на Европейския съюз и резолюцията на парламента от април 2015 година. Рекламите за алкохолни напитки са много често насочени към млади хора. Има голямо разнообразие в регулацията спрямо държавите членки за рекламите на спиртни напитки. По този начин се намалява ефективността на националните уредби, като тези уредби като цяло целят да намалят излагането на млади хора и деца на риск от злоупотреба с алкохол. Тук се взема предвид и изключението от законодателството за етикетиране за хранителни продукти. За да имат е, един, за да направят един обоснован избор, потребителите трябва да знаят точно какви са съставките и рисковете за здравето, когато употребяват определен продукт. И като говорим за един вътрешен пазар, този въпрос не може да се разреши само от една страна. Саморегулацията е предложена от комисията и също така се, се предложи от индустрията, но знаем, че тя няма да намали а, вредите, а по-скоро е, представлява едно извинение да не се прави нищо. Нещо, което се случва от твърде много време. Разбира се, законодателството трябва да зачита цели, е, стойностите и ценностите на единия пазар, поради което трябва да търсим заедно едно решение. Ако имаме регламент за защита на, на потребителите в сферата като, а, за продукти като играчки, козметични продукти, титуневи изделия или фармацевтични изделия, защо да нямаме така, такава уредба и за алкохола? И в нашето председателство смятаме да открием дискусия по етикетирането на алкохолните напитки, тъй като ако се работи в трансгранична сфера, може да се постигне повече на европейско ниво. Следващата седмица на 20, и 21 юли има неформална среща в Тайлин. Освен това, ще организираме конференция за това как да се преборим с трансграничен, трансграничен аспект на злоупотребата с алкохол на 30 и 31 октомври в Талин. Също така ще предложим заключения на съвета, които да се приемат на съвета ЕПСКО през декември. Втория приоритет – цифрова Европа и свободно движение на данни. Ние ще работим в различни области тук, защото държавите членки са изправени пред едни и същи предизвикателства по отношение на устойчивостта на системите за здравеопазването. Има много бърза иновация тук и цифровите технологии, както и по-доброто използване на данните, могат да спомогнат фонд за по-добро здравеопазване, хората да бъдат по-здрави, здравните системи да са устойчиви, прозрачни и ориентирани към гражданите. За пациенти и граждани има цифрови решения за достъп и по-добро разбиране на тяхното собствено здравно състояние. Това е особено важно за хронични заболявания като диабет и други, за които е необходимо постоянно наблюдение. Тук трябва да се постави акцент върху по-улеснение достъп, контрол и управление на данните за здравното състояние онлайн. Също така трябва да се предвиди възможност за даване на съгласието си за споделяне на данни, както и възможности за научно-развойна дейност. Необходими са системи с оперативна съвместимост, лесни за употребление, употреба и улесняващи обмена на информация между ам, медицински лица и пациенти. Също така трябва да използваме големите масиви данни по един по-интелигентен начин. Трябва да не забравяме различните а, интелигентни а, приносими устройства, които проследяват здравното състояние. Трябва да може да се събират данни за лицето за, в полза на цялото общество, за да може да се диагностицират и лекуват по-лесно заболявания, но същевременно са нужни по-строги правила за защита на данните за опазване на неприкосновеността неприкосновеността на личния живот. Тъй като говорим за цифров единен пазар, трябва да създадем благоприятни условия за иновативни цифрови решения, като се насърчава използването на международни и отворени стандарти. Средносрочната е, оценка на цифровия единен пазар от страна на комисията също така ще постави акцент върху тези технологии в здравеопазването. И на неформалната среща на министрите по здравеопазване през юли ще разглеждаме възможностите за, държ... за сътрудничество между държавите членки, как могат да работят те заедно, за да се е, преодолеят пречките пред е, иновациите в здравеопазването с помощта на цифровите технологии. Конференция за електронно здраве ще се проведе в Талин от 16 до 18 октомври. Там ще се разгледат последните развития в политиката, технологията и също така ще се оформи пърт на карта на действията съгласно стратегията за единен цифров пазар. За да постигнем съгласие по общи цели за бъдещото електронно здраве и да насърчим трансграничното сътрудничество в тази сфера, се очаква очаква на декемврийския съвет ЕПСКО да се приемат заключения на съвета. По законодателните досиета ще работим по дискусията за е, ветеринарно-медицинските продукти и пакета за ТАВ за тях. Има голям напредък на техническо ниво. Ще е, се надяваме да се постигне компромис в съвета и да се получи мандат за откриване на преговори към края на нашето председателство. Накрая, благодаря на Малтийското председателство и на предишното председателско трио, заедно с Нидерландия и Словакия, за отличната работа. Естонското председателство ще продължи работата по антимигробната резистентност, достъп до лекарства, лекарства и устойчиво лечение на ХИВ и туберкулоза. По ам, антимикробната резистентност съвета и Европейския парламент многократно са подчертавали колко важна е тя. Комисията представи нов план за действие, а, който а, също така ще бъде разгледан в съвета Агрифиш през юли. На 23 ноември ще се проведе среща на високо ниво за антимикробната резистентна резистентност. Заразни болести като хив, туберкулоза и хепатит С са проблем за много страни, сред които и моята. Прехода между, международно донор, от международно донорство към устойчивост на системите в национален план продължава да е предизвикателство за много страни. И за да се обсъдят тези предизвикателства, трябва да се проведе диалог на високо ниво за политиките, за устойчиво третиране и лечение на хив и туберкулоза. Този диалог ще се проведе в Талин на 12 и 13 декември, като това ще надгради над е, Малтийската декларация за хив спин и е, хартата на Талин от Сталин за СЗО. Накрая благодаря на членовете на тази комисия за вашата работа, която е много важна за опазването на здравето на европейските граждани и на цяла Европа. Надявам се сътрудничеството ни с вас да е плодотворно по време на нашето председателство. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря, господин министър, за това ясно изложение на приоритетите ви. Сега давам думата на колегите. Ще чуем първо въпроси от страна на координаторите на политическите групи. Господин Лиза от името на НП. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министре, за уводните ви слова. Голяма разлика има между презентацията на вашия колега в съвета по околна среда днес, преди обяд и вас. Е, сега вие не отговаряте за тази разлика, но общо трябва да си помислим, е, че нещата трябва да се променят. Е, вашия колега говори само за текущото сегашно законодателство, докато в тази среда много неща останаха извън обсега на вниманието. Е, сега в областта на ветеринарната медицина бих искал да ви насърча да работите е, по-енергично. Е, съвета много дълго заседава, без никакъв резултат измененията от парламента също трябва да се имат предвид и в тристранните срещи, да се, те да са отправна точка. Но сега в едно задание на политическата група казах на Жан-Клод Юнкер, казах го и тук, не би трябвало Европейската комисия да не е, излиза с, да, с никакво предложение законодателно, откакто са стъпили в длъжност е, Юнкер и Тимерман в областта на здравеопазването, е, здравето, излишно е да кажем колко важно е. Знаем, че държавите членки имат е, е преимущество до компетенции в тази област, но въпреки това то трябва да се регламентира някак. Е, трябва да сме внимателни. Е, е, сега не можем да предписваме на хората какво да ядат и да пият и да ги възпитаваме, но мисля, че с е, е етикетирането на алкохол, алкохола можем да постигнем доста неща. Е, освен е, броя на, на, е, на калориите при разни бирни и коктейли, това е трудно, но по, би могло да се направи нещо. По антибиотичната резистентност трябва да се поеме инициатива за по-добро разбиране на проблема, и наистина трябва да настояваме пред комисията, че да й трябват конкретни предложения. Бих се радвал, ако заедно с вас успеем да напреднем в това отношение. Темата електронно за здраве също е много важна и а, мисля, че вие ще направите нещо, за да функционира то по-добре в Европа. Благодаря много. Сега госпожа Дали а, за социалистите. Благодаря, госпожо председател. Като представител на е, председателството на съвета, аз е, се радвам, че вие изтъкнахте тези приоритети, а именно проблема с е, вредното въздействие на алкохола, цифровизацията на здравеопазването. Знаем че има ограничения в това отношение, когато става дума за обществено здраве, но има и е, области, където можем да напреднем значителна степен. Ще започна веднага с алкохолната стратегия и отрицателното е, въздействие на алкохол, нещо, което вие така сте приели при сърце. Но колко е, е, е, си, сигурен ли си, че може скоро да се стигне до такава стратегия и е, смятате ли, че можем бързо да стигнем до съгласие относно съответно етикетиране на алкохолните битиета, включително твърд алкохол, вина и други? Друго нещо, антимикробната резистентност. Е, казахте, че продължавате дискусиите по този въпрос. Е, ние току-що се запознахме с предложението на комисията за нов е, план за действие и бих искала да чуя от вас какви конкретни стъпки пред, ще предприеме вашето председателство в тази област, за да придвижи напред въпроса е, така че да се усети разликата цифровото е, иновации и здравето. Говорите за насърчаване на сътрудничество и координация в областта на електронното здраве. И казахте нещо много важно. Необходимостта да има електронен достъп за хората и по-добър контрол върху начина по който се използват техните здравни е, данни, е, като трябва да сме сигурни, че тяхната неприкосновеност е защитена е, как е, ще стане това? Тук е, се намесват резидица въпроси, които са доста сложни за решаване. Благодаря. Благодаря, госпожо Дали. От ЕКАРЕ. Благодаря, госпожо председател, господин министре. Моята група приветства приоритетите, които вие изложихте тук, особено това, което казахте за електронното здраве. Преждоговорившите го споменаха, че е важен въпрос. Работи се по него, но не е решен се още алкохола. Мисля, е, вие съвсем е, основателно казахте, че твърди алкохол, е, особено етиловия алкохол е токсичен Хората обаче го пият въпреки това. И е, неумерното ползване на този продукт е, се отразява е, много негативно на е, здравето, пък има и социални последствия. Е, радвам се, че сте го включили като приоритет, наистина. Сега искам да спра вниманието ви на два въпроса. Е, как ще продължите е, постигнатото от Малтийско председателство. Те е, бяха поставили ударение върху био е, биоаналозите. Е, за съжаление, това отваря вратичка за фалшификати. Е, и те се отразяват на здравето ни. Е, така че във връзка с вашите приоритети ще вземете ли, предприемете ли действия, които да е, улеснат лекуването, лечението с биоаналогови лекарства и методи на лечение. Е, ще е, преразгледате ли с отнасящо се до е, кръвта и, кръвта и тъканите? Имаше директива за кръвта и състава на кръвта преди години. междувременно медицинската наука напредна и големи промени има в това отношение. Сега има вече повече е, е, сигурност. Много новаторски решения, много от е, тестовете са автоматизирани, вече това улеснява работата на задните работници и достъпа до изследвания за пациентите. Въпросът е до каква степен е, естонското председателство ще е, наблюдава положението. Ще води ли диалог с е, комисията, така че европейското законодателство да гарантира най-висок степен на безопасност по отношение на кръвта, тъканите и клетките. Благодаря. Сега госпожа Конечна от ГУЕ. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин министре. Един много актуален въпрос ще поставя. Съгласна съм с програмата, която представихте. Е, съгласни сме, е, че е, като министър на здравеопазването вие сте изадли пред скоби въпроси, които са много актуални, много важни. Антимикробната резистентност обаче е една безкрайна тема, която бяха взели е, като приоритет и другите председателства преди вас, е, дано да успеете най-после да направите нещо. Е, но искам на друго да спра вниманието ви, тъй като е, Европейския парламент прие една резолюция е, за борба срещу ХИВ, СПИН, е, ТБЦ и е, ви, хепатит С. Е, значи инфекции. Е, 120 хиляди души, например, страдат от туберкулоза. Ние, като Европейски парламент, не можем да накараме, да задължим комисията да действа. Е, та искам да ви призова е, да апелирам към вас като страна председателствуваща съвета да окажете повече натиск на комисията. От комисията ни казват, че ще получим е, план, е, не, дори не е план за действие след една година. Е, но може би това е чисто и просто една декларация на намерение. а, нещата опират до здравето на нашите граждани. Трябва в това отношение не трябва по-добро сътрудничество между държавите членки. А, комисията не направи нищо до сега. Ние приехме една много ясна, конкретна резолюция. Та искам да ви помоля да поставите този въпрос пред Европейската комисия, защото без вашата намеса и подкрепа няма да можем да работим по този въпрос. Сега господин Ейкалт от Зелените. Благодаря. Благодаря. Е, аз се присъединявам към казва от моя колега Питер Лизе. Наистина, е, е, този портфел така не привлече толкова внимание, колкото сутрешното колегата ви от тези сутрин, но това не значи, че е по-маловажно. Напротив, има много сложни въпроси в тази тема е, благодарим и радваме се, че ще говорите, работите конструктивно по няколко от е, досиетата, но един въпрос, който спомена и госпожа Дали имам за антимикробната резистентност. Това е важна тема, която е, е значи комитета излезе документ под този въпрос през юни. Сега, е, в следващата седмица е, на заданието по селско стопанство и рибарство в дневния ред е, е включена тази точка. Значи, ако четем внимателно текста, комисията търси альтернативи на тази резистентност, варианти. Но има очевидна връзка между използването на пестициди и антибиотици. И научните изследвания сочат, че използването на хербициди, а това се разглежда така изолирано, може би води до подценяване на увеличаване на тази, засилването на тази резистентност. И когато този въпрос е включен в програмата само на рибарство и земеделие, дори този факт говори, че имаме проблем. Вие като министър на здравеопазването, от вас като министър на здравеопазването искаме да чуем как ще решавате този въпрос, за да може тези въпроси да се разглеждат не само като селскостопански проблем, но и като здравен проблем. Благодаря, госпожа Дорнан. Благодаря, госпожо председател. Господин министр, благодаря ви също за присъствието. Присъединява. Е, е, доволна съм, че ще се борите с алкохолизма е, приоритетно. Потреблението на алкохол води до 7 7% от заболяванията, 3 милиона е, смър, е, хора умират е, ежедневно от това. Парламент парламента смята, че се, по интернет се продава алкохола твърде, на твърде изгодни цени. И въпросът ми какви мерки ще, се, ще вземете срещу тези явления, които засилват алкохолизма? Първо, комисията и парламента е, се имат различия по е, е, проблема с ГМО, разбира се. а, сега по отношение на генно модифицираната царевица, парламента изисква да се е, вземат мерки срещу е, е, ГМО, е, царвица, която, е, чието е, отрицателни ефекти са доказани от науката. Какво ще кажете по въпроса за е, ГМО по принцип? Благодаря, господин министр. Е, сега приключихме с първия тур въпроси. Ако желаете, бихте могли да отговорите на въпросите на нашите координатори. Да, разбира се. Благодаря ви много за изказванията и за въпросите. Трябва да призная, както тук беше казано, че на фронта на здравеопазването няма почти нищо ново. И независимо от това се поставят многобройни въпроси. Някои институции протакат, бездействат, но а, има и друг момент, а то е, че понякога държавите членки тълкуват по съвършено различен начин общите проблеми, които а, стоят пред нас. Ето защо трудно се намират решения и политиката за алкохола е един чудесен пример в тази връзка. Госпожа Дали ме попита доколко съм уверен, че ще успеем с предложенията си в тази област. Министрите на здравеопазването вече от доста време призовават да бъде приета стратегия за алкохола и да се предприемат мерки за противодействие на вредните последици, свързани с употребата на алкохол според мен ще се ориентираме именно в тази посока. Европа трябва да върви в бъдеще по този път. И това ще стане част от а, социалния стълб на Европейския съюз, рано или късно, въпреки че това е предмет на бъдещи обсъждания на темата. Сега на някои от по-конкретните ви въпроси. Първо за защитата на данните и цифровото здравеопазване или електронното здравеопазване. Със сигурност противниците на електронното здравеопазване неизбежно започват с аргумента, че има опасност за защитата на личните а, е, данни при липсата на достатъчно надежни системи. Аз мисля, че това не е възражение срещу системата като такава, а по-скоро е признак за назрялата необходимост да бъдат е, създадени такива системи, в които хората да е, могат да контролират здравните си данни и системата да бъде управлявана по подходящ начин. Има е, през изминалите години няколко законодателни акта, които създават необходимата правна рамка за сигурен обмен на данни. Това, е, на което трябва да настояваме е бързо прилагане на регламента за сигурността на е, личните данни, директивата, е, както и регламента за Европейския надзорен орган за защита на личните данни. По такъв начин ще можем да задълбочим сътрудничеството между държавите членки и да сближим стандартите си за трансграничното движение на данни. Противомикробната резистентност, разбира се, е една важна тема, не само от здравна гледна точка, както беше посочено, но и от гледна точка на земеделието. В тази връзка е важно че е, вече сме постигнали договорност за стратегията за едино е, здравеопазване. Имаме и план за действие. Вярно е, че министрите на селското стопанство и е, министрите на здравеопазването през юли ще обсъждат именно тази тема. Това предстои идната седмица и мисля, че това е един добър повод да обмислим темата, да я огледаме от всички страни и повтарям, че естонското председателство ще проведе среща на високо равнище през ноември тук в Брюксел, като ще се обърне особено внимание на националните планове за действие в рамките на стратегията Единно здраве. В известна степен можем да свържем тук и въпроса за ветеринарно-медицинските продукти. Предстои да се свърши още работа по този въпрос, но съветът и председателството е готово да ускори разговорите, за да може до края на нашето председателство да бъде договорен мандат за преговори с Европейския парламент и е, вземам предвид благоразумната позиция, която е, заема парламента по много голяма част от е, въпросите. За хивспин мога да кажа, че Естония, за съжаление, е много добре запозната с този проблем. Той е много сериозен. Естония на първо място в европейските страни е по показателя разпространение на хив вируса и за това обръщаме много голямо внимание, тъй като той представлява и трансгранична заплаха. Малтийското председателство подхвана работа в тази посока – и ние ще продължим да работим по тази тема. Ще работим съвместно с Европейската комисия и ще проведем е, семинар на високо е, равнище с експерти от СЗО в Талин през декември за обсъждане на темата. Това ясно показва е, голямото и значение и необходимостта от по-нататъчни действия. Благодаря. Thank you very much, uh, Minister. Now we'll take the second round of questions with members present here. Uh... Благодаря. Втори кръг uh, от желащия да се изкажат. Започвам с господин Петърле. Spoštovani gospod minister, najprej moje iskrene čestitke k prvemu predsedovanju Естонии. Благодаря. Преди всичко искам да пожелая всичко най-хубаво на естонското председателство. В вашето изказване вие поставихте редица акценти, които ми допаднаха много, защото тези насоки могат да доведат до резултати, които ще подобрят състоянието на здравеопазването, особено чрез електронното здравеопазване – не може да се развиваме напред, ако останем в сегашното положение. Неподозирани до сега хоризонти се откриват от електронното здравеопазване. И то ни дава възможности и за нови съюзи, за ново сътрудничество. За канцерогенните вещества може естонското председателство да направи много за координиране на работата на лабораториите, които ги изследват. В огромен брой лаборатории в изцяла Европа се установява наличието на канцерогени, които водят до излагане на риск от онкологични заболявания, от неоплазии. И за това е необходимо да се въведе единна методология в Европа, за да могат да бъдат изучени и въведени мерки за намаляване на експозицията на такива канцерогени. Мисля, че са големи предизвикателствата, с които достойно ще се боря естонското председателство. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин министър. Благодаря ви за това, че сте тук. Благодаря ви за стъпителните думи и за първоначалните отговори след първите въпроси. Ще говоря за, по една важна тема за, за, за крилата на европейските граждани която смятам ще е на дневен ред през следващите 6 е, месеца и това са веществата, нарушаващи функционирането на ендокринната система. бяха одобрени е, от държавите членки критерии за идентификацията на тези вещества миналата година през юли месец. Една година след преговорите 21 държави членки, сред които и Франция, е, залагат по-низки критерии, облагодетелстващи химичната индустрия, а не здравето на хората. Това не е неприемливо. Сега нивото за доказателства за установяване установяване на такова вещество е твърде високо, като това затруднява идентификацията на тези вещества и, го прави, и я прави по-дълга във времето. По изрично искане на Берлин има е, изключение за пестицидите, които нарушават ендокринната система, при положение, че те могат да достигнат и да засегнат други животински видове и хората. Сега е, съвета на Европейския съюз и Европейския парламент трябва да е, се задействат. Имаме три месеца, за да разгледаме предложението на комисията, така че господин министър, е, питам ви, удовлетворява ли ви предложеното определение и ако не, как смятате да поставите на най-високо ниво здравето на хората и принципа на предпазливост и да ги поставите в центъра на това това законодателно предложение. Благодаря. Господин Фария, имате думата. Благодаря, господин министре, за вашето посещение. Сутринта имахме удоволствието да се срещнем и с вашия колега, господин Кислер, министър на околната среда. Както знаете, антимикробната резистентност води а, до резистентност а, на лекарства и това има много тежки последици, които се нуждаят от неотложни решения. Необходимо е да се потърсят и разработят нови ефикасни антибиотици и други средства, които гарантират ефикасно лечение. Необходими са усилия за разработването им, защото иначе ако работим само на основата на съществуващите в момента ще бъдат ограничени резултатите. Въпросът ми е следният. Какви конкретни мерки предвиждате за изпълнение на стратегията за борба с антимикробната резистентност? какви са мерките, които предвиждате в областта на биоаналозите? и е, как ще работите за реализацията на стратегията за алкохола и може би само ще е, остане на етапа на предложението, ако не се положат допълнителни усилия. Благодаря, господин Фария que se hable del alcohol o que sea una de sus prioridades, echan falta pues, algún... Госпожа Кабесон Руис. Господин министре, много важно е да говорим не само за злоупотребата с алкохол, но и за харта и захарните изделия, детското хранене и много други въпроси, които имат отношение към изпълнението на нашите програми, включително и за антимикробната резистентност и електронното здравеопазване. Вие говорихте за национални планове за действие и в тази връзка искам да ви попитам какви цели си поставяте за борбата с противомикробната резистентност. В някои държави членки просто няма налични е, достатъчно данни, за да може да се направи оценка и да се насочат по-нататъчните научни изследвания. А без е, такива данни не можем да водим успешно борба с тази резистентност. Предвиждат ли се е, стимули за борбата с редките заболявания – Достъпът до а, новите лекарства понякога е силно затруднен. Особено когато няма достатъчно ефикасни антибиотници. За електронното здравеопазване трябва да заявя, че разбира се защитата на личните данни е изключително важно право, но е важно и правото на ползване на данните. Трябва да се изясни кой и как има право да използва тези данни. Трябва ни проучване и оценка на въздействието. Цифровата революция може да донесе големи ползи за здравеопазването, но може и чрез електронното здравеопазване да се окаже, че здравеопазването ни тръгва на две писти. Очакваме оценка на въздействието от страна на комисията. Браншът изразява загриженост по отношение на оценката на въздействието на медицинските изделия, а те имат много голямо значение за развитието и подобряването на системите на здравеопазване в Европейския съюз. Оценките на въздействието имат особено голямо значение. Благодаря най-сърдечно на министъра. Благодаря ви за възможността да помислим заедно какво може да се постигне в следващата полугодие. Нещо, което Питър Лизе засегна, но и колегите, останалите колеги го споменаха, именно въпроса с антибиотичната резистентност. Хубаво е, че имате, това е ваш приоритет е, лекарствата е, изглежда доста се отдалечават от човешкото здраве, но в крайна сметка в този доклад става дума и за в, в законодателството става дума и за е, резервни антибиотици. Важен момент, е, е по който трябва да се помисли. Тук става дума и за не само за ветеринарни лекарства, но и въздействието им върху човешкото здраве също и хомеопатичните лекарства. На тях също има въпросително. Това са открити въпроси в сегашните ни законодателна процедура и много ни се иска като парламент да направим нещо в това отношение. В 2016 е, мина през парламента това законодателство, сега е в ръцете на съвета. Те трябва да кажат е, какво мислят по въпроса и какво да правим. Така че много се радваме, ако естонското председателство е, допринесе и ускори малко работата е, по е, въпросите досиета. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Благодаря, госпожо председател. Господин министр, вие казахте, че борбата с злоупотребата с алкохола ще бъде ваш приоритет. Алкохолизмът наистина е бич, особено сред младежите. Помните пакета за тютюнът, и тютюневите изделия. Взе се решение за предупредителни обозначения на етикетите на тютюневите изделия с предупреждения за последиците за здравето. Може е, да се направи нещо подобно и по отношение на алкохолните напитки, като се посочи, че е, алкохолът има пагубно въздействие не само върху унези, които злоупотребяват с него, но и техните семейства. Това води до домашно насилие и други проблеми. не е достатъчно да се добави краткото изречение «Консумирайте смярка. мярка» трябва много повече е, да се обяснят какви са вредните последици. Изчезнали отдавна е, болести, сега се появяват отново. Пример за това е туберкулозата. Би трябвало и е, мигрантите да бъдат подложени на здравни прегледи, защото те могат да са носители на такива болести като туберкулозата, защото иначе тя не би могла да се появи отново в Европа. Благодаря някой друг от колегите искали да вземе думата, ако не. Давам отново думата на господин министъра да отговори на въпросите. Благодаря. Извинете, ако не съм си записал всички въпроси, ще се постарая да отговоря на максимален брой от тях. Първо по алкохола. Съвета, разбира се, ще продължи да оказва натиск върху комисията да работи по темата, но е явно, че по тази тема позициите на държавите членки за това какви решения да се намерят са много различни и е, това е меко казано. Но разбира се, ще се постараем дискусията да продължи на най-високо политическо ниво. Знаем какво стана с директивата за тютюна и преди 20 години нямаше никакъв начин да се приеме такава директива на европейско равнище поради натиска на индустрията. Но след една дълготрайна борба, приоритета а, за човешкото здраве имаше превес. Сега за алкохола сме в началото на този път, но мисля, че е важно тези теми да продължат да бъдат разисквани и ние ще го правим. Относно използването на данните бе поставен въпроса за цялостта на данните и достъпа до тях. Това често е един от основните доводи срещу електронното здравеопазване, че става въпрос за деликатни данни. Важно е да имаме строга рамка за защита на данните, която да се прилага, защото знаем, че в различните държави има различни традиции но е ясно, че ключов елемент при използването на данни за здравето е предпазливостта. В Естония, например, е, данните за здравното състояние могат е, да бъдат достъпни само до лекарски персонал. И това е ключово е, за доверието на пациентите в системата. Относно веществата, нарушаващи ендокринната система, в началото на юли месец Постоянния комитет по растения, храни и фуражи гласува по регламента за пестицидите и когато комисията представи акта за изпълнението и този за акта за делегиране за биоцидите, тогава съвета ще разгледа двата акта и те бързо след това ще влязат в действие. Относно достъпа до лекарства. Това е важен и спорен въпрос. Държавите членки постигнаха съгласие по доброволна система за сътрудничество, в която да има съвместно сканиране за лекарствата, също така местни системи за възстановяване на разходите, възможности за сътрудничество при ценообразуването. Комисията разглежда иновациите в фармацевтичната индустрия по този въпрос, както и за достъпността и наличността на лекарства. Естонското председателство ще постави въпроса за достъп до лекарства на срещата през септември месец за фармацевтични политики като ще се постави акцент върху съвместни действия и доброволно сътрудничество. Антимикробната резистентност, нещо споменато многократно, ясно е, че е важен въпрос и се радваме, че комисията е направила предложение, представи план за действие, но неговото изпълнение предполага действие както на европейско, така и на национално ниво. Сериозен проблем е, че в някои държави дори няма статистика по темата. Тук електронното здравеопазване със сигурност може да е от помощ. ако може да има документация за предписаните антибиотици на хора и, хра... и животни, лесно ще се събират статистика, статистики. Така че това също може е, да бъде част от различните инициативи за цифрово здравеопазване. Да се е, включи и сектора за производство на антибиотици тук. Е, това ще помогне със събирането на статистика. I would like to thank you for this opportunity. Благодаря ви за възможността за размяна на мнения относно нашите приоритети и други важни въпроси, както за нас, така и за вас. Надявам се сътрудничеството ни по време на нашето председателство е плодотворно. Благодаря ви. Благодаря много, господин министр. Желаем ви успешно председателство и ще продължим ползотворното сътрудничество. Благодаря ви, че бяхте тук. Well, Продължаваме с следващата точка в дневния ред. Доклада на госпожа Аюсо относно определение, представяне и етикетиране на спиртни напитки. Ще разгледаме проекта доклада. На първо място давам думата на докладчика госпожа Аюсо. Muchas gracias, Presidenta. Eh, Este, este reglamento, esta propuesta de reglamento... Благодаря, госпожо председател. Предложението за регламент изменя регламента от 2008 година. Целта е новия регламент да бъде адаптиране, като се разгледат географските указания на спиртни напитки, като те са приведени в съответствие с други хранителни продукти, както и до Лисабонския договор. Една основна промяна в предложението е член 43, параграф 2, където се казва, че говорим за селскостопански продукти, т.е. в резултат от селското стопанство и това е промяна, която приветстваме. Разбира се, законодателството трябва да бъде адаптирано, за да е в съответствие с инструментите след Лисабонския договор. При все това, процеса на адаптиране не следва да уронва правомощията на парламента съгласно настоящото законодателство. Поради това съм внесла редица изменения за приемане на ак... делегирани актове, защитаващи правата на Европейския съюз, такива каквито са предвидени в момента по елементи, за които комисията е направила измен... изменения и промени и там, където тези промени ще се правят с актове за изпълнение, ние искаме те да стават с делегирани актове. Има и други централни елементи в законодателния акт. Мисля, че е важно правомощията на комисията да са ограничени до период от 5 години и е, да не могат да се удължават. Друг е, елемент са промени по глава 4, където става дума за географските указания. Съгласена съм, че трябва да се променят различните системи, които съществуват в момента, но същевременно не бива да забравяме, че сектора е изключително важен. Говоря за спиртните напитки. Направила съм редица изменения, според които съществуващите географски указания, за, къде, за които има съответстващи технически досиета, трябва да бъдат защитени като географски указания в новия регламент автоматично и да не загубят част от защитата си с влизането в сила на новия регламент. Друг важен въпрос е премахването на приложение 3, където се посочват всички географски указания 11.0.2008 е, е регламента. Комисията иска да се въведе един електронен регистр така както имаме защитено наименование за происход, както и географски указания за храни и напитки. Съгласна съм, че системата трябва да се хармонизира и адаптира посредством един електронен регистр, но все пак имам и някои притеснения. достъпа трябва да е улеснен. Но този регистр е много важен, затова смятам, че парламента трябва да участва в този процес, особено ако ще се правят промени в регистъра. Давам си сметка, че не всички ще са съгласни с заличаването на приложение 3, така че ще ми е интересно да чуя какво мислят и колегите по този въпрос. По член 13, където се казва, че термините в курсив в приложение 2 ще са посочени или на етикета, или при представянето, информацията представящи спиртната напитка. Така беше по е, досегашния регламент, но в новия регламент те не са в курсив. Така че съм внесла редица официални изменения, просто за да има яснота да се върне този курсив. Имаме изменения по приложение 2. Целящи възможно най-голяма последователност спрямо регламента, който е в сила в момента. Като цяло става въпроса за един технически регламент. Тук който цели да се адаптира регламента в сила в момента относно географските наименования и указания. Имам не малко, не много изменения, но имам все пак изменения. Ще ми е интересно да чуя колегите. Благодаря много, госпожо Аюсо. Давам думата на присъстващите докладчици в сянка, госпожа Мелиор. Благодаря. Благодаря първо на на госпожа Аюзо за доклада. Аз внимателно го прочетах. Наистина тя се е, постарала да е, е, обхване темата от е, е много пълно, за което я поздравявам. Тя постави тук една важна точка мисля, че тя е важна за всички депутати и трябва да внимаваме и в бъдеще по-малките и е, е средни предприятия е, на е, производители на е, спиртни напитки и е, такива е, тези е, трябва да бъдат защитени срещу, срещу глобалната конкуренция и е, техните регионални е, качествени е, продукти да не е, е да получат съответната подкрепа. Е, сега искам да се спра е, на три въпроса. Географските е, указания. Тук е, госпожа Аюзо, че е, спомена, че има три въпроса, по които трябва да продължим дискусията. Е, ние ще внесем и предложение за изменения по тях. Първия е, е прехвърляне на правомощия чрез актове по делегация. Това е, вече е, за, този въпрос бе засегнат. Е, този е, наясно съм, че този проект е, текст е много технически и трябва да се адаптира към Лисабонския договор. Това се отнася и до въвеждане на стари права, предишни права, както като по делегация, така и по изпълнение. И нашето влияние при тези правомощия и при това прехвърляне на правомощия е, е ограничено. Нашите възможности са ограничени. Е, ние е, има е, доста актове по които можем да отхвърлим като пакет и повече изменения там не са възможни. По член 5, например, тук трябва да се направи промяна чрез делегиран акт. Докладчета госпожа Аюзо трябва да предлага да се ограничи това пробоше да по комисията до 5 години. Аз смятам, че това не е достатъчно. А в а, а, приложение 2 а, изброените спиртни напитки са съществена част от регламента. Това е, те са в сърцевината му. В член 290 а, комисията а, е, има право да а, хвърли съществени разпоредби, но тук, не съществени, но тук става дума за съществени разпоредби. В 12 на една дозина изменения са направени в този регламент междувременно. Сега ясно е, че това не може да стане. Ако не го направим сега, е, е, няма наистина да излезем с един е, добър законодателен акт и мисля, че парламента ще може да го направи. Втория важен въпрос е въпрос за е, добавките е, и съдържанието на захар в е, плодови и конячни продукти и хармонизацията на съдържанието на, на захар. Е, е, в член 4 е, на регламента се казва, че е, трябва да се замести овкусяването на някои продукти, изделия чрез добавянето на захар. Би трябвало да се въздържим срещу това мисля, че ще се е, е, разочарова и самия потребител, ако ние е, направим компромис с е, доброто качество на продуктите. В, е, това ме навежда и на третата ми точка. С е, министра от Естония го стана дума за това за е, деклара... декларациите за ДДС за а, за стойностите и съдържанието в а, различните спиртни напитки. А, производителите на алкохол а, трябва да. А, от тях трябва да се изиска саморегулиране. И а, обаче аз а, съм скептично настроена дали това ще успее, тъй като производителите на вино а, и на спиртни напитки питки също имат разминаващи се интереси и наистина е, се съмнявам, че е възможно е, съгласие в това отношение. Ако това не стане, трябва много бързо да действаме и да въведем задължителни обозначения е, не мога да разбера защо върху една бутилка кола е обозначено съдържанието на захар, а същата кола, която се е, добавя към е, ром или водка, е, това не се прави и е, в този случай потребителя трябва да има е, информация и за е, това. Е, трябва ни е, ясно обозначени е, съставките на е, такива продукти. Е, благодаря ви. Е, както казах, това са три важни е, точки и е, съответните изменения ще внесем по тях. Благодаря, господин Пиеха. Bardzo. Pani Przewodnicząca, na początku chciałbym podziękować wykonanie. Благодаря на докладчицата госпожа Юсо за свършната работа. Ние сме оптимисти по отношение на този първоначален вариант на доклада. Хармонизация на терминологията е обаче отрешаващо значение. Може би обозначенията при продажба е термин, който трябва да е, изберем. Става дума за търговска марка, спи, е, спиртна напитка, различни категории. Всички те са доста е, неясни и могат да бъдат е, подвеждащи, да доведат до един, е, една бъркотия в е, терминологията. По-точно би било, ако направим разграничение между терминологията, между е, спиртни напитки, алкохолни напитки от една страна и е, спиртни напитки от друга страна. В изменение пето е, се говори за алкохолни напитки, включително спиртни такива. Тук трябва да конкретизираме текста. Съгласен съм с разпоредбите при в изменение 7, което отчита предложението на държавите членки. Изменение едно също е добро, където става дума за традиционните практики на държавите членки. За съжаление, не мога да подкрепя изцяло други случаи, където сме прехвърли е, права на Европейската комисия, а имам съмнение относно актовете при изпълнение и делегация. Прерогативите на Европейската комисия относно промени, допълнение на приложенията, промяна на дефинициите, е, затраскване, добавяне на определения, това не трябва да се прави чрез е, делегирани актове това трябва да, се, да бъде свършено на политическо равнище. Актове по изпълнение изглежда ще са по-доброто решение, отколкото актове по делегация при изменение 16, 18 и 20 е, тези три а, е, а, е, изменения не са достатъчно а, приемливи за мен. И нещо друго максималното допустимо алкохолно съдържание. Това липсва в документа. За някои е, е, спиртни напитки, като водка, такова ограничение няма. Това трябва да се разпише в изменение 43. Максималното алкохолно съдържание е, трябва да бъде обозначено и съответните е, ограничения в качеството на алкохола относно нивата по, е, според е, приложение 1.1. Качеството на алкохола също трябва да бъде описано по-точно, защото сега начинът по който се предлага това е доста... формулировката е доста смътна е, после максималното съдържание на захар в някои спиртни напитки също не е достатъчно е, уточнено. Нямаме разпоредба, отнасяща се до максималното съдържание на захар в тази категория напитки. Ето защо трябва да разчитаме на изискванията относно е, е, алкохоли, ароматни алкохоли, като е, подсладена водка и други. Но те нямат качествата, които се отнасят до други алкохолни напитки, нито пък калор... нивата на калории трябва наистина тук да се дотушат нещата. Става дума за точки от 1 до 4 в приложението. Е, огранич... захар трябва да бъдат предписани според член 4.1 е, спиртните е, зърнени е, продукти, от който се правят спиртни напитки, могат да бъдат подсладени, но това също не бива да е без някакви граници. Е, географските означения са друг проблем. Те, е, когато се отнасят до отделни съставки, не трябва да бъдат изброени е, поименно в списъка съставки. Това липсва в изменение 8 и 9. И накрая, боя се, е, имам следните опасения. Първото е да се е, пропусне мястото на производство, вместо което да се е, означи е, митническия код на съответната община. Това е вредно, тъй като много алкохолни напитки се, произ... се обработват, е, подлежат на дълго отлежаване, преработка преди да приключи производствения процес. И държавата членка на последната фаза не е във всички случаи е държавата, където е, е първоначалната фаза на производство. Това се отнася до е, с, уискита, е, до уискито. 80% от е, смеските е шотландско, но останалите е, се смесват в други държави членки. В такъв случай не би трябвало този продукт да, да е това, то, такова уиски не би трябвало да е шотландско според е, изискванията на географското значение и това води до осложнения. Имам и други е, опасения относно е, член 8, параграф 5 алкохолни имитации или други продукти не трябва да носят а, името спиртна напитка. Колкото до вкусителите. При водката, уискито и другите, вещества, другите продукти на списъка всъщност се съдържат в продукта. Европейската комисия трябва да е, е направи така, че такива предложения не трябва да подвеждат потребители, особено децата. В някои отношения документа е доста добър, но аз ще внеса изменения по всички е, току-що споменати въпроси. Благодаря, господин Пиеха. Сега госпожа Мюлер. Благодаря, госпожо председател европейските спиртни продукти имат добра репутация в света, съвсем основателно. Имаме много висококачествени продукти, които, в които селските стопани имат дългогодишни традиции. В моята страна, Германия, има 16 000 пивоварни в селските райони, но и в други страни от Европейския съюз има малки средни предприятия, които се занимават с това. Затова се радвам, че селските селско-стопанския е, така елемент в е, това законодателство че увеждането на член 30, 43а е, е отразено този регламент, за този регламент е важен не само селскостопанския продукт, но и връзката, връзката с селскостопанското производство и е от важно значение за гарантиране качеството на продукта и в бъдеще. От тук би трябвало да обърнем особено внимание на малките и средни предприятия, да запазим тяхната, да им даде възможност да запазят своята е, традиция. От друга страна, техния, да, да спазват съответните изисквания. Географското обозначение е съществен фактор двустепенна система, която предлага комисията, или, или трябва да останем до, е, до етапната или двоетапната, е въпрос, по който може да се е, дискутира. В моята държава членка има е, сериозни възражения срещу двоетапната, двуфазната система. Е, според тях е, това изисква много, ще доведе до допълнителна бюрокрация, без да има добавена стойност. Е, дали изваждането на, на приложение Едно от регламента ще гарантира достатъчно ниво на защита за географското обозначение. Това също е важен въпрос. традиционните методи и продукти са въпрос на, на въпрос, който се решава съвместно с парламента. Бих искал да, да припомня съответния член. Трябва наистина да проверим кой, коя част от регламента е, принадлежи към базисното право и е, кои е, актове по делегация са допустими и не и е, наистина е, важно е да се въведат и правила за, за, за захарното съдържание, е, за да може да не е, се стигне до изкривяване на конкуренцията е, и да има достатъчно прозрачност за е, потребителя. Е, би трябвало да заложим еднакви стандарти на качество. Е, тези е, производители, които отговарят, е, е, които се отказват от добавена захар в своите производители, трябва да имат възможност да обозначат това ясно върху продукта би трябвало наистина да е, има доста въпроси, които трябва да се е, коригират, но аз е, смятам, че трябва да се е, съсредоточим върху основните въпроси. Към колегата е, Мелиор, не смятам, че трябва тук да решаваме въпроса с ДДС. А, мисля, че е, това са правила, които трябва да въжат за всички алкохол, алкохолни напитки. По този въпрос е, ще трябва да, да, да мислим допълнително. Радвам се на съвместната работа и е, мисля, че този въпрос ще се разглежда паралелно и в Комисията по селско стопанство. моите благодаря най-сърдечно за съвместната работа до тук. Благодаря госпожо Мюлер. Сега госпожа Бойлан. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за добре свършената работа. Съгласна съм, че предимно техническия характер на това досие. Е, целта е изясняване и упростяване на регулаторната рамка и същевременно имам е, някои съмнения по отношение на предложенията на предложенията на комисията, които могат да създадат пробойни в законодателството за напред. Особено е, защитата срещу фалшифицирани продукти – които могат да идват от трети страни. Аз съм от Ирландия и ако имаме е, сухоземна граница с Обединеното кралство, то тогава този въпрос е, може да се постави с особена острота може и да е твърде стеснително тълкуването на спиртните напитки с географско значение и за това трябва да се разгледа този въпрос още веднъж. Подкрепям позицията на докладчика по отношение на актовете по делегация. Създаването на електронен регистър е подобряване – на сегашното законодателство, но струва ми се, че трябва да има и приложение 3 с географските указания. Мисля, че така ще може да се даде по-голяма правна защита на тези продукти без излишна бюрократична тежест. В новия е, член 12 на предложението Обсъждахме с останалите докладчици в е, Сянка, няма ли да се стигне до аномалии, когато се говори за происхода и задължителното означаване на происхода на етикета. Малките и средните производители, според докладчиците в е, Сянка, не бива да бъдат поставени в неизгодно положение. Трябва добре да се обмисли защитата на традиционните занаячийски е, продукти. Уверявам, че ще продължим сътрудничеството с докладчика и по-нататък. Благодаря. Госпожа Дорнано има думата. Не, извинявам се, казва председателката. Точно това исках да кажа, че е ред на зелените. Заповядайте. Заповядайте. Вие сте заместник на господин Стес. Да, øh, øh, øh, за съжаление нашия докладчик Сянка не може да е тук днес и затова го замествам. Благодаря на госпожа Юзо за добрия доклад. В него има много добри елементи, Особено искам да наблегна на защитата на потребителите. Очудващо е, защо е толкова трудно потребителя да получи необходимата информация за спиртните напитки в пълния обем? Пивоварните се справят добре, ние сме добре информирани за бирата. Защо е толкова трудно за виното и спиртните напитки да се направи същото? Живеем в една от най-алкохолизираните части на света. Може би не е случайно, че естонският министр посочи колко важно за потребителите е да бъдат информирани за съдържанието на напитките, които употребяват. не е достатъчно да се предвиди незадължителен план. Когато говоря с колеги от традиционни винарски райони, те казват, че не искат да обременяват производителите. Не искат да настояват за повече информация, но ни трябва повече данни за калоричността, алергените, е, захарното съдържание, използването на цитруси в производство на напитките и така нататък. В един а, а, изискан ресторант стандартната напитка е 30 грама. Един хубав коняк, е, когато ви го сервират в това количество, трябва да си сложите ръката отгоре, за да не се изпари, докато го изпиете. Докато е, съдържанието е, стандартно се посочва за 100 милиграма. След като няма никакъв проблем а, за тестените изделия, за бирата, за детските храни и за всякакви други продукти да посочваме какво е съдържанието, какъв е проблемът с виното и спиртните напитки? А и вината често им сменят етикетите. Всяка година едно и също вино се появява с различен етикет. Затова не можем да разчитаме на това, какво ни е известно отпреди. Ще внесем няколко предложения за изменения и поне в нашата парламентарна комисия трябва да сме наясно, че потребителите се нуждаят от защита. Именно ние трябва да им я предоставим, без да притесняваме никого, това е наш дълг. Благодаря сега госпожа Дорнано. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа Аюзо за работата й. Е, прегледа на регламента за спиртните напитки е, е правомощие, което надвишава е, правомощите, с които комисията би трябвало да разполага в тази област. Относно защитено географско значение, комисията може да регулира комисията за разпределение и контрол, както изменението на референтната географска зона, което е и самия принцип в основата на географското защитеното географско указание. принципа за тези защитени означения ще се замести от електронен регистр, управляван само от комисията, в който държавите членки няма да имат никаква роля. Това е тема, по която компетентни са само държавите членки и разбира се ще внеса изменения по темата. Много ви благодаря. Още има желаящи да се изкажат. Първо, госпожа Зомер. Аз също благодаря на докладчицата за работата й и за това, че тя е, така разглежда актовете по делегация. Трябва да проявим наистина какви правомощия можем да прехвърлиме на комисията във всички случаи трябва да кажа, че при е, делегираните актове парламента има право и на, на вето. Не сме толкова безпомощни, както се казва, но трябва да помислим допълнително, както се каза по въпроса. Хубаво е, че предложенията за промена в регламента за спиртни давидки е, според е, директивата, регламента за хранителните продукти трябва да се хармонизира с текстовете за хранителните продукти. Информ... Значи, регламентът за хранителните продукти предписва какво трябва да се обозначи при алкохолните напитки има самозадължение за сектора, т.е. комисията сега задължава бранша в случай, ако не, не е, предостави достатъчно информация, да задейства да, е, регламента за хранителните продукти. Това някакси по някакъв начин автоматично да е, задейства колкото до някои алергени вещества, това също трябва да бъде споменато. В името на продукта, ако фигурира някакъв елерген в самото име, тогава няма нужда изрично да се, да се споменава. Например, който има алергия към, към череши, не трябва да пие черешев ликьор или вишновка, но разбира се, при алкохолните питиета е различно. Друго, питам се, в текста на комисията се говори за минимален е, процент при е, алкохола от е, зърнени е, храни 37%. Дали е така? Питам се. Е, дали трябва да остане в този вариант на текста е, този лимит? Е, значи, е, при, какво означава е, тук хармонизация и обединяване? В член 21 става дума за това. Това не ми е ясно. Би трябвало да дефинираме много точно, за да не се тълкува това от, по различен начин. Какви критерии трябва да са изпълнени? Друго в едно-две е, понятието дестилация не ми е, е ясно. Дали става дума за е, проста или многократна дестилация? Тук трябва много точно да се формулират текста, за да не се стигне до правни спорове. Сега, дали само етилен алкохол от при производство на вино е, е, може да се използва допълнително при е, производство на, на спиртни напитки. може да има етилов алкохол и от бирата. В бирата също има, се съдържат продукти. В производство на бира също се внасят продукти от сълскостопански происход. Значи, ако дали не може и етилове алкохол, който е, е междинен продукт при производство на бира, да се използва по-нататък за производство на спирт? Е, е, значи, когато се говори за неутрален етилов алкохол, е, трябва да се помисли дали и бирата не попада тук. После, е, докладчета съвсем основателно е засегнал въпроса как се е, самото е, изписване на, на различните видове алкохол, водката, дали с F, с V или с W, W т.е. много например, при плодовата ракия или плодов коняк, това са неща, по които трябва да се уточним името, после имената на използваните овкусители и ароматизатори. Има различни видове ликьор, дали е, е, ликьор от кафе или шоколадов или различните е, растителни е, продукти, които допринасят за вкуса на даден алкохол. Тук е, това също трябва да се доразвие. Е, нещо, което споменаха и другите колеги. Трябва да има предписание за калоричността на различните видове трябва да стигне до по-висока степен на хармонизация е, като е възможно да се е, постави условието е, без производство на допълнителна добавка на захар. Това е тема, която много се дискутира с, оглед оглед затластяването. После не разбирам Айр ликьор според това предпочитание се произвежда без сметана. В моя регион, аз самата правя аерликер с сметана и е, сега е, това може да е добавка, добавка. Е, но разбира се, това не е толкова съществено, просто ми направи впечатление, защото... но аз мисля, че аерликер с сметана е по-вкусен. Благодаря, госпожа Делай. Благодаря, госпожо председател. За какво става дума в това предложение? Искаме да хармонизираме последния земеделски регламент, който още не, не е приведен в съответствие с Лисабонския договор. Това е регламент 110-2008. Много неща се изказаха. Аз искам да се подчертая, че става въпрос за един технически и търговски регламент за спиртни напитки, а не за регламент за, защита на здравето на потребителите, предвид опасността от злоупотреба с големи количества алкохол. И ако сме съгласни по тази рамка на текста, смятам, че голяма част от дискусията, която се разгърна току-що, няма да отговаря на предложенията, по които трябва да вземем позиция. Този сектор е важен от економическа и търговска гледна точка. Отрасъла представлява 10 милиарда евро износ и няколко милиона работни места. Може би някой ще сметнат този коментар за неуместен, но трябва да подходим внимателно към този текст. Имам няколко въпроса, основно към комисията. Предложенията на колегата Пилар са много удачни. И основният ми въпрос се отнася до заличаването на приложение 3 и създаването на онлайн регистър. Не съм задължително против този регистър, но смятам, че той е описан неясно. Може ли комисията да уточни? А що се отнася до промените в него чрез актове за изпълнение, това предложение ми се струва недобро. Следващо питане – относно превода на а, географските указания на а, други азбуки, различни от използваните в Европа. Тук имам предвид износа за азиатските държави по-специално. И комисията в предложението си не разрешава, разрешава писмения превод само чрез делегирани актове, докато до тук това ставаше системно целим упростяване и във връзка с това не виждам с какво това предложението на, предложение на комисията води до упростяване. Така че трябва да се съгласим точно какъв, какъв ще е подхода ни към това предложение. И аз в Комисията по селско стопанство съм докладчик по този текст, за това ще внимавам много какви изменения ще се предложат в Комисията по околна среда, за да имаме последователност. Благодаря. Благодаря, госпожо Далей. Има ли други колеги желаящи да вземат думата? Видимо не. Тогава давам думата на представителя на комисията, Генерална дирекция Селско стопанство. Благодаря, госпожо председател. Комисията приветства е, диалога с е, парламента след е, приемането на предложението на комисията на 1 декември миналата година. Спиртните напитки имат голям принос за развитието и поддържането на селското стопанство. Сегашното законодателство, това е регламент 110 от 2008, работи добре – и е, осигури създаването на много работни места и растеж в е, сектора, но влезе в противоречие с е, договор от Лисабон и това е последния акт в областта на земеделието, който трябва да бъде съобразен с Лисабонския договор. Тук няма стремеж за смяна на правилата, а за изчистване от е, законотворческа гледна точка е, на е, текста и изчистване на процедурите. За това приветствам усилията на госпожа Юза, които са в същата посока и е, предлагат ценно подобряване на текста. За географските означения обаче за комисията е трудно да приеме някои от предложенията. Например, 6-месечния срок за контролните действия. Тук трябва да анализираме много внимателно. Не можем да подкрепим такъв ангажимент без гаранции, че държавите членки не изключват явните грешки в съдържанието и не осигуряват европейското измерение. Сегашното спазване на нормата за географските означения и прилагането на определението по действащо законодателство трябва да се запази. Разбира се, правният инструмент може да е различен от предвиденото в член 34. Комисията е готова да разгледа альтернативни предложения. Приветстваме предложението на докладчика и на госпожа Делей в Земеделската комисия, както и на господин Данти в Комисията по вътрешна търговия. И имаме някои резерви по отношение на предложенията за определения и за смесите или копажите. Националните разпоредби за географските отношения, а, означения и предложението на комисията Инта, това, което е предвидено в преамбюла да мине в основната част на текста като задължителни правила, не намираме за уместно. Използването на символа на Европейския съюз не трябва да бъде е, изключвано. Съвсем правилно е позоваването на защитените географски означения – Комисията е готова да предостави по-нататъчни разяснения, за да може да се постигне най- сполучливото решение за целия отрасъл. Благодаря. Сега думата има госпожа Аюзо. Благодаря, госпожо председател. Преди да отговоря на поставените въпроси, искам да благодаря на секретарията и на правната комисия, е, правната служба на комисията за тяхното съдействие. Беше безценна тяхната помощ. Благодаря и на моята сътрудничка Марта, която много ми помогна в подготовката на доклада. Благодаря за а, е, всички бележки, които бяха отправени. Благодаря за всички предложения, аз си ги записах. Някои ще приема, други не. Имаме е, една поредица от срещи, в които ще уточним текста на доклада. В много голяма част съм съгласна с казаното от ораторите тук за бирата вероятно ставаше дума за това, че целият алкохол, който се влага в спиртните напитки, трябва да бъде от селско-стопански происход. Вероятно това искахте да кажете. Както госпожа Зомер каза, има някои норми, които са в законодателството за етикетирането, а не непременно в регламента, който обсъждаме, защото той е технически за спиртните напитки. Благодаря на всички и се радвам, че успешно ще продължим да работим заедно. Благодаря, госпожо Аюзо, благодаря на колегите. По това досие имаме срок 7 септември за внасяне и на 28 ноември, евентуално в комисията да можем да гласуваме. С това изчерпахме дневния ред за днес. Следващото ни заседание е съвместно с Деве и Конт. И трите теми, които имаме за съвместните заседания, са много интересни, затова очаквам да ви видя утре в 9 часа сутринта. А сега приятна вечер! Толкова много говорихме за напитки. Приятна вечер с една хубава напитка в ръка.